Before we start our voting session, I have to make two announcements. Преди да започнем с гласуването, трябва да направя две